Uh, welcome to everybody. We can start now. Добре дошли, можем да започнем. Very intense and uh, crowded day. Вчера денят беше много напрегнат. Очакваме още колеги, но трябва да започнем. Гост вече е тук. Няма да бъде много любезно, ако не започнем. За нас е огромно удоволствие да започнем днес заседанието с един обмен на становища по една тема, която много ни интересува, имайки предвид е, с какво се занимава нашата комисия. Знаете много добре как е, като Комисия по култура и като Европейски парламент искахме заедно с основните приоритети на ЕФСИ да се включи и творческата индустрия и образованието. Бихме искали сега да разберем какво се случва в ЕИБ в този смисъл, какви са прогнозите, държавите членки, заинтересованите страни. Добре дошъл на Хералд Грубелър, директор в отдел цифрова економика и образование в Европейската инвестиционна банка. Добре дошъл. На 3 декември миналата година имахме междупарламентарна конференция. Тя се занимаваше с образованието и младеща. Проведе се тук в Брюксел. Господин а, Грубер участва и следи много внимателно работата на тази конференция. Накрая имахме много малко време, а, но той успя все пак да се изкаже и след неговото изказване решихме, че трябва да го поканим за по-задълбочен разговор. Е Б иска да, инфра... да инвестира в образователната инфраструктура, както и в творческите индустрии. Господин Грубер ни каза, че от години ЕИБ се занимава с програмата компетентности за млади хора, дава кредити на МСП, за да може тези МСП да наймат млади хора, да предлагат обучение от професионален вид. Господин Грубер, давам ви думата, за да навлезете в темата по същество тъй като трябва да кажа, че много ни притеснява някои неща, като, например, това, че планът за инвестиции или планът Юнкер трябва да отпусне по-големи гаранции, да даде възможност да се направят европейски национални платформи които от една страна да приканват националните финансови институции, от друга страна заинтересованите страни и всички те да могат и да гарантират и да инвестират в сектори, където рискът е по-висок и където а, има по-малки предприятия с по-малки активи. Възвръщаемостта в образованието не е незабавна и понякога не може и да се измери в цифрови показатели, но това е една възвръщаемост, която е изключително важна. Това е социална инвестиция в компетентности и в социално сближаване. Знаем, че картината е много сложна, Имаме нужда от една много целенасочена стратегия. Докъде сме стигнали е интересно да ни кажете. Знаете, че има едно споразумение между председателството на парламента, Европейската комисия и службите по комуникация да се стигне до държавите членки и да се обясни на институциите, финансови и други, в присъствието на депутати, на Европейската комисия, на национални органи на властта, за какво става дума, за да са информирани, защото има такива, които искат да си държат парите заключени някъде, а е хубаво да им обясним, че е добре да инвестират. Не може обаче само да чакаме. Не може да чакаме от някъде да дойдат проекти. Имаме тук и представител от комисията, шеф на отдел, имаме и други представители на комисията от две дирекции. Важно е Европейската комисия да действа проактивно, т.е. тя да инициира мероприятия, за да ни каже и за портала. Давам ви веднага думата. Благодаря, че сте тук. Можете, разбира се, за 15 минути да се изкажете. Разбира се, колкото време имате нужда, заедно с вашите слайдове, колегите ще ви задават въпроси и ви давам думата. Е, Благодаря. За мен е чест. Благодаря за поканата. Подготвил съм няколко слайда, с които ще покажа какво прави банката борбата срещу младежката безработица. Ще говоря общо и ще изложа съображения най-вече в сферата, която интересува вашата комисия. Нека ви припомня как изглеждаха нещата миналата година. Това са четирите цели на отделните политики. Нашата банка е банка, която разработва политики. Говорим за заетост сред младите хора в две сфери. Едното, едната сфера е новаторството и образованието. Образованието за нас задейства новаторството и води до растеж на економиката и по-голяма производителност. Втората част е, тук са МСП. Те разкриват работни места за младите хора. Now, the, what is very important when you think about the когато говорим за Европейската инвестиционна банка, трябва да кажем, че ние сме институция, която финансира проекти. Основната ни цел е да отпускаме кредити. Тези кредити трябва да бъдат осигурени. Тоест, ние не отпускаме кредити просто така. Винаги трябва да има конкретен проект, който да финансираме. Проектът е нещо като актив. Проектът създава активи. Може да бъде материален, като например пътища, инфраструктура от телекосъобщенията или пък научно-изследователска дейност, т.е. нематериален актив, нещо, което не можеш да пипнеш с ръце. Но е актив, тъй като в бъдеще ще се очакват постъпления от този актив. Младеща е активът на Европа и ние като че ли не инвестираме достатъчно в този актив и не го използваме достатъчно мъдро. Затова е и Б е, мисли за това как да се инвестира в младите хора. Трябва да може да се развиват е, способностите на младите хора, за да не загубим техните способности. Ще загубим иначе цяло поколение, ще загубим приходи и най-общо просперитет. Това е един от е, проблемите при младежката безработица от гледна точка на банката, така че искаме да създаваме активи. Банката не може да финансира какъвто и да е проект. Тя финансира само проекти, които отговарят на конкретни критерии за качество. Разбира се, и чисто економически той трябва да бъде жизнеспособен. Добър ли е този проект за обществото, най-общо казано? Чисто технически дали е изпълним? на практика и на трето място дали може е, да финансово да се самоиздържа. От банкова гледна точка може ли проектът да набере средствата така, щото да си изплати кредита? Това са основните въпроси, които си задава банката преди да финансира определен проект. Що се отнася до програмите работни места за младите инвестиции в умения. А, нямахме много време да работим по тези проекти, тъй като проблема с безработицата през 13-та година се усложни. Затова ви показвам тук и заключение на съвета от 13-та година. Всичко бе направено много бързо, тъй като проблемът се изостри също много бързо. Банката започна с една краткосрочна програма. Тя бе съфинансирана от Европейската комисия. 6 милиарда годишно бяха заделени, които да бъдат разделени в два стълба. Първият стълб са уменията, т.е. искахме да дадем достатъчно умения на младите хора да имат е, възможност да бъдат пригодни за заетост на пазара на труда. 3 милиарда отидаха в този стълб. Следващия е свързан с търсенето. Кой наема младите хора? Обикновено малки и средни предприятия. Искахме да насърчим малките и средни предприятия да наемат повече млади хора. От страната на търсенето има различни инструменти, които бяха задействани. Част от тях съществуваха вече и просто а, ги подсилихме. Става дума за микрофинансирането. Европейски инвестиционен фонд се занимава с това. Той е на наша дъщерна организация. След това се занимахме с различни организации, с средна пазарна капитализация и те бяха нещо като посредници или посредническо кредитиране. Нямам време да навлизам в отделните етапи. Всичко бе много бързо задействано и за това го направихме поетапно. Трябваше да започне програмата след 30 на дни и затова започнахме с фази. Програмата продължава да тече и в момента. Що се отнася до уменията? Става дума за инфраструктура тук. В Европа няма достатъчно инвестиции в образованието. Бюджетът за образование, по данни на ОИСР, трябва да бъде около 10% от общия бюджет, но последното десетилетие в повечето държави членки инвестициите бяха много по-малки – Смяташе се, че няма голяма спешност за инвестиции в образованието, тъй като както и да изглежда инфраструктурата, тя винаги може да работи още една година. Инфраструктурата е нещо, което банките харесват, тъй като това са материални активи, това са сгради и така нататък. И за нас това е предпочитан актив и предпочитаме да инвестираме в инфраструктура. Нужно, става дума за оборудване, дали това оборудване за обучението е достатъчно, дали е където трябва или пък дали самото училище се намира където трябва, защото чисто демографски това може да не е така. Това са някои от основните критерии, но последното десетилетие на тях не се обръщаше внимание. След това може да преминем и към по-неосезаеми или нематериални активи, свързани с това, че уменията също са актив, а те са свързани с обучителни програми. Затова банката започна да търси начини за финансиране на програми за обучение. като обучава преподаватели. От една страна умения за младите хора, от друга страна техните преподаватели трябва да знаят какво е нужно на пазара на труда. Имахме също така и програми, свързани с по-голяма достъпност на образованието, премахване на пречките, като например насърчаване на мобилността. Това са различни програми, които банката е финансирала. Голямата част от дейността на банката се занимава с финансиране на инфраструктура, но полагаме усилия, след малко ще дам и примери, за да финансираме и в уменията. Що се отнася до така наречените меки и активи или нематериални, там също може да се увеличи финансирането. Това е резултата за 13-14 година. Виждате го на слайда, виждате какви цели сме си заложили, дори сме ги надхвърлили, що сме се до постиженията ни. Миналата година имахме доста инвестиции в работни места. Отпуснали сме кредити на МСП, като задължението е било или да се наймат млади хора, или да се предложи обучение. Има голям успех тази програма. Що се отнася до уменията, т.е. предлагането, там също нещата вървяха много добре. Тук пък виждате как изглеждат програмите по държави. Отново повтарям, това е информация за 13-14 година. Виждате, че нещата изглеждат различно във всяка една от годините. Чисто статистически това е нормално. Има по-големи проекти една година, друга по-малки. Държавите работят активно и всъщност това, което показвам, демонстрира колко активни са държавите. 3 милиарда е минимума тук, но няма таван, няма горна граница за тези мерки. Виждате и пред себе си графиките. Какво може да очакваме от FC? Няма да навлизам в подробности, но трябва да кажа, че този фонд няма да промени значително дейността на банките, що се отнася до методологията – по която работим. Банката така или иначе ще финансира проекти, които да отговарят на критериите за качество. Економическите параметри, техническите параметри, финансовите трябва да бъдат изпълнени. Има две измерения които са нещо ново и се привнася от FC, т.е. първото е обем, повече средства, т.е. банката може да отпуска повече средства и след това банката може да поема по-висок риск. Не много по-висок, но по-висок все пак. Сега можем да финансираме проекти, които преди не можехме поради финансовия риск, който крият те. Идеята зад ЕФСИ е да мобилизира частния капитал. Частният е, капитал е по-рисков. Образованието е един от стратегическите сектори. Те са изброени и тук. Едно от тях е образованието. Тук имаме различни критерии за правоучастие, които трябва да бъдат изпълнени. Но сложното тук при образованието е, че това е един сектор, който се доминира от обществени инвестиции, от публични средства. От банкова гледна точка този сектор е добър партньор, тъй като няма големи рискове но пък трудно може да се задействат частни средства, които да влязат в такова едно публично начинание. Хубаво трябва да се помисли и какви стимули да се дадат на частите, частните инвеститори. Затова тук удобни са публично-частните партньорства, особено що се отнася до инфраструктурата. Трябва да бъдат много добре заложени, за да може всички да извлекат полза. Такива партньорства могат да бъдат много добри и що се отнася до младеща, особено в професионалното обучение и образование. Там частният сектор разполага с експерти, които да могат да обучат младите хора в умения, които са нужни на пазара на труда. Мислехме за това как да подкрепим обучителни програми на отделни дружества. За едно дружество обучението на който идея, означава определен разход. Да изпратят един служител да се обучи, това е разход. това са умения, които младите хора, младите хора трябва да развият. Те трябва да се научат, да се дисциплинират, да бъдат на време на работа. Има много разходи на дружествата, свързани с развитието на такива умения и тези разходи трябва да се вземат предвид. Това са програми на отделни дружества и ние мислим как те могат да бъдат финансирани от финансовите ни продукти. Now, this graph shows you a little bit на тази графика виждате с какви финансови продукти разполага банката, а те вече са налични и за EFSI. Те са възможни за... Те могат да финансират както по-малки, така и по-широки проекти. По-широките обикновено се финансират е, от частния сектор и са по-високо рискови. Обикновено те се групират съгласно различните институции, е, като например Европейската инвестиционна банка, това за по-малките, продук... Е, по-малките проекти, а ако са по обхватни, могат да се агрегират от самата банка. Също така можем да използваме публично-частни партньорства, да използваме предприятия от частния сектор, МСП и дружества със средна пазарна капитализация. И когато говорим за творческите индустрии, трябва да знаем, че много от двигателите тук са малки и средни предприятия, може да има и кооперации също така. И по принцип, те могат да получат подкрепа от FC посредством различни дейности, които разгръща Европейската инвестиционна банка. Особено ако става въпрос за частно промотирани дейности, те като цяло имат голям принос в, за целите на ЕФСИ. Но това, за което трябва да мислят творците, е как да правят предложения за проекти. Не е случайно, че FC предлага консултации, чрез които обяснява на двигателите, на промотиращите субекти, какви възможни инструменти и продукти предлага банките, т.е. какви са възможностите. Така че възможностите са най-различни, но трябва внимателно и творчески да се обмисли и това трябва да стане, да се направи от общностите, които искат финансиране. В крайна сметка, ако проекта е добър, финансирането не би трябвало да е проблем спънките е, често са при създаването на такива проекти, които да могат да се подкрепят по финансовите инструменти. Всъщност няма секторни ограничения. Ако имате чудесни е, идеи за проект в образованието, в творческите индустрии, не виждам ограничения за това те да се финансират, да се каже, че има твърде много проекти, например. Стига тези проекти да са добре замислени. И имам няколко примера. Не знам а, дали сега да ги дам или да спра до тук в момента. Говорихте за образованието. Mm. Може би е добре да кажете нещо за образованието, за творческите индустрии интересуваме. Вие очаквате предложения за проекти или можете да предложите платформа, за да създадете мрежа? Коментар извън микрофон. Ще ви дам първия ми пример. Той е добър, защото може да се адаптира към творческите индустрии. В него една испанска банка иска да подпомага проекти в областта на висшето образование. По-специално предоставя студентски кредити. И тези кредити могат да бъдат средство, т.е. могат да бъдат дейност, когато имаме голям брой ниски кредити. Процента на тяхното изплащане зависи от е, успешността. Тоест, ако студента не си намери работа след това, по-трудно ще си изплати кредита. Но повечето студенти успяват да си погасят кредитите и такъв тип дейности могат да се подкрепят от кредитни институции. Можем да помислим за подобни проекти и в, сред културните институции, например в аудиовизуалната сфера, където има фондове за средства за филми. Ако съществуват достатъчно много дейности и могат да се групират по някакъв начин, то тогава те могат да получат подкрепа в вид на кредит. Ето това е една идея. Друг пример е с образователна инфраструктура. Тук виждате е, школи за професионално обучение, които наваксват тяхното забавене, въпреки че има недостиг на държавни средства. И също може да се помисли и за инфраструктура в културната сфера – Може ли определен вид инфраструктура да подкрепя културната дейност? Инфраструктурата не е равнозначна дейност, но тя може със сигурност да е улесняващ фактор. Просто е добре да имаме физическата платформа, физическата основа, за да стане това. Тя може да е физическа, но може и да е виртуална, може да става въпрос за домени. Например, подкрепили сме редица проекти в областта на цифровото аудиовизуално съдържание, по-специално софтуера за играта Angry Birds. в тази в тази сфера Европа изостава, когато говорим за цифрово съдържание, то основно се създава в САЩ. В Европа няма липса на талант, но в Штатите това, този тип съдържание се насърчава и се разработва повече. И това е нещо, което трябва да правим и в Европа в цифровата сфера има редица примери. Наистина много изчерпателна презентация, сложна е тематиката. Този критерий за допълнителност е много важен при ЕФСИ, отвъд това, което може да се направи по други фондове. Давам думата на колегите, които са я поискали. Имаме 15 минути. Камер Еперт и след това Трупел. Ако има други, да се запишат. Ja, vielen herzlichen Dank. Благодаря ви. Благодаря, е, господин е, Грубер, за е, презентацията ви. Имам въпрос, който се отнася до образованието и обучението. Това е един много чувствителен сектор, в който в общи линии държавата поема отговорността за качеството на образованието. Когато говорим за частни инвестиции, е, имаме предвид е, по принцип е, частни инвеститори, които смятат, че ще извлекат някаква полза за себе си, т.е. печалба. И именно, когато става дума за е, мерки в е, сферата на образованието и обучението, би трябвало да бъдем много внимателни, тъй като всички ние не желаем една тотална приватизация в тази сфера. Е, как се гарантира това, че да кажем едни частни инвестиции са в съответствие с образователната система и принципите за организиране и реализиране на образование и обучение в е, дадена държава, дадена федерална провинция, регион и така нататък. В противен случай, действително, малко трудно ще направим връзката между образователна система, качество на образованието и е, реализация на пазара. Естествено, че би трябвало да мислим и за обучение на е, възрастни, и е, за е, обучение и образование на подрастващи. Обикновено в контекста на дуалната система. Не Можем ли да сме сигурни, че е, насърчаваме, така да се каже, е, инвестиции, които в крайна сметка загърбват основните принципи на нашето образователно е, дело? Благодаря много за вашето изказване. Интересуваме с възможностите по SFC. Смятате ли, че творческите индустрии ги познават достатъчно добре. И можете ли да ни дадете по-ясна е, представа за броя кандидатури и тези от тях, които са били одобрени в крайна сметка. Също така, можете ли да дадете по общ контекст за новите финансови инструменти по програмата Творческа Европа с конкретна връзка. И за тази комисия от особен интерес малките културни проекти да могат да кандидатстват и да получават гаранции. Колега Билдер. Oui, merci beaucoup. Госпожа Билдер, благодаря много за е, тази презентация. Имам въпрос по отношение на МСП и холдинговите дружества. Много често малките и средни предприятия няма достатъчен човешки ресурс, за да попълнят голямата документация, която се изисква за кандидатурите с средните дружества проблемът не е толкова сериозен, но все пак. Но трябва да се положат действия, за да могат дружествата с средна капитализация и МСП да участват. Както знаем, МСП е, имат недостиг на персонал, а те са, не имат най-много голям персонал. Благодаря. Благодаря, Ева. Thank you. Um, <clears throat> and thank you. Благодаря за тази презентация. Съжалих, че не сте включили университета от Слонси в вашите примери, защото имаме прекрасна инфраструктура във втория кампус на университета, който бе подкрепен от вас и ние се гордеем много с него. Имам въпрос относно ситуацията с местните власти. Кардив столица на Уелс, наскоро обяви, че ще направи големи съкръщения в бюджета за култура, който ще засегне театралната дейност и различни други културни проекти в града. Та, възможно ли е местните власти да работят с консорциум, в който да има представители на изкуствата, на властите, за да може да се създават проекти. И ако се появи отново такава ситуация, която впрочем беше преобърната, да се предприемат действия предвид спешността във въвеждането на урязвания в държавните бюджети. Bardzo dziękuję. Ja дължим за интересование. Благодаря ви. Изслушах с голям интерес вашата презентация. Вие на практика дадохте отговора на един въпрос, който аз зададох вчера на господин Наврачич. Попитах го как можем да постигнем ефекта на синергията от една страна образователна програма и от друга страна плана Юнкър, било чрез частни инвестиции, било чрез ЕИБ. И вие всъщност отговорихте на този въпрос. Ще добавя и още един въпрос. Можем ли да увеличим този ефект на синергия, като включим и структурните и кохезионните фондове? Както и Хоризонт 2020, да кажем, в моята страна Полша – срещаме известни затруднения, когато става дума за инвестиции в малките и средните предприятия. Очевидно става дума за рискови операции. Кой ще поеме разходите по едни такива проекти? Не смятате ли, че бихме могли да увеличим синергийния ефект, включително и в рамките на Еразъм, както и в рамките на мащабните образователни програми? Виждам, че тук има представители на Европейската комисия. Иска ли някой от тях да се изкаже? Thank you. Uh, I will... Благодаря. Ще започна. Може би колегата до мен ще добави нещо. На първо място господин Грубер. Благодаря ви за интересната презентация. Може би ще повторя някои от казаните от вас неща, но а, така или иначе тези неща се обсъждат с държавите членки и с а, кандидатите за проекти. Както знаете, през октомври миналата година се проведе съвместна конференция между Европейската комисия и и Б, за да се даде повече информация за потенциала и възможностите за инвестиционния план и инструментите, както и да се мобилизират различните заинтересовани страни за представяне на проекти. Има два основни извода от тази конференция, поне що се отнася до образованието. Въпроса за много малките проекти е един. Както казахте и вие, господин Грубер, има спънки за тези малки проекти, защото те не успяват да се обединят, не успяват да се групират. това групиране изглежда една сериозна пречка. И второто нещо, което вие също засегнате, е, че понякога трудно се събират частни и държавни финансирания. Понякога дори има юридически и законови пречки за това. На конференцията също така се стигна до важното заключение, че трябва да сме наясно с различните опасения в тази област, че понякога частните финансиране за, образование са допълващи. Както господин Грубер каза, имаме голяма голям недостиг в инфраструктурата и образованието, така че трябва да използваме всички възможни средства, за да попълним този недостиг. Така че става въпрос за допълняемост. Какво можем да направим, за да изчистим тези е, спънки? В комисията разгледахме различни варианти един възможен вариант, който можем да разработим с инвестиционната банка, е да подпомогнем групирането на проекти. Например, чрез инвестиционни платформи. Нямаме окончателен отговор за сега, но обмисляме този вариант, за да видим как това би помогнало. В крайна сметка, е, тези, които предприемат действията, които действат, са са изпълнителите на проектите. Също така е добре да има и е, център за разпространение на информация за техническите умения, за съставянето на проектите. И накрая по различните инструменти за финансиране, те са много важни. През май месец комисията ще е, говори повече за програмата за уменията, за да видим как може да използваме различните инструменти за подкрепа в Европейския съюз. Е, разбира се, ЕФСИ, инвестиционния фонд, е, но също така Хоризонт 2020, Еразъм Плюс и други. Важно е да имаме широко партньорство на европейско ниво, за да подпомогнем ситуацията. Благодаря. Ще, naturalmente, brevemente. Съвсем накратко, наистина, защото нямаме време. Благодаря ви. Е, да добавя нещо от е, Генерална дирекция Растеж. На 10 март е, организираме семинар с представители на различни предприятия, на институции, на организации в областта на културата и образованието. Генерална дирекция Connect и други генерални дирекции ще участват също. Така че ето това е една добра възможност да се постигне синергията, за която стана дума. Започваме е, да лансираме идеята за е, създаване на връзки с определени е, асоциации и организации, за да може да се работи съвместно по определени проекти. Това беше една информация за предстоящо събитие. Е, добро утро! Няколко думи за преговорите по отношение на творческите индустрии. Ние сме на път да приключим с преговорите и да подпишем колкото е възможно по-бързо, най-вероятно тази пролет, съответното споразумение, което ще предвижда определени действия по отношение на сектора на креативната индустрия. Е, създаваме, е, освен това, и е, по този начин един, една служба, която всъщност ще подпомага развитието на креативна Европа. Ще бъде посветена най-вече на креативните индустрии. Благодаря за изказването на комисията. Аз ще кажа само едно нещо. Според мен е очевидно това, което казахте и много ясно го иллюстрирахте Казахте какви са пречките, рисковете, възможностите. Обедена съм обаче от изказванията на колегите, от изказването на комисията, че ако Европейската комисия Е и Б не са активни по тези платформи за проекти, ще бъде невъзможно най-малките МСП в сферата на образованието да могат да реагират адекватно сложихме такива приоритети и изведнъж може да се окаже, че те могат да бъдат прескочени от други сектори, които разбира се са легитимни, но имат по-дълги крака, ако мога така да кажа, и могат да скачат по-високо. След това общественото измерение и възвръщаемостта. При образованието мисля, че това е ясно. Имам два въпроса. Първо, мисля, че се работи по един портал един портал, който ще даде достъп и ще ни каже какви са проектите и може да създаде възможности за натрупване, обединяване, натрупване на информация. За това, що се отнася до информацията, имаме много инициативи за предоставяне на информация, но има ли нещо по-пряко, което да а, бъде привнесено? И след това още нещо. Инвестициите на заинтересованите страни. Европейци ли са това или каним и други държави извън Европейски съюз? Това е много важен въпрос. Е, опитваме ли се да се обръщаме към трети страни? Темата, разбира се, не свършва до тук. Според мен това е една първа среща, обещаваща среща. Надявам се да работим заедно в бъдеще. Тези две сфери трябва да бъдат постоянно свързани, защото те са обещаващи, обещават растеж, обещават работни места и социална кохезия. Това е една допълнителна стойност. И творческата индустрия произвежда около 5% от БВП, там има много работни места, знам, че е антициклично нейното развитие, това е нейна слабост, но тази слабост има нужда от подкрепа. след Съвсем скоро ще дойде новия е, инструмент за финансиране. Говоря за творческа Европа. Надявам се да се работи там и както се работи сега в ЕФСИ. Искам и се разбира се да има ясна перспектива за всички инструменти. И накрая имаме 5 минути. Ще ви дам а, за 5 минути а, за заключение. Yeah. Uh, Благодаря ви. Благодаря за коментарите и въпросите. Действително важни теми засегнахте. Ще се опитам последователно да отговоря на тях. Е, естествено, когато говорим за образование е, и е, инвестиране от страна на частни оператори, е, трябва много ясно да се разграничава учебното съдържание, образователната е, или учебната програма и е, инвестиционната структура и инфраструктурата също. Всъщност е, е, това, което е, частният сектор би могъл да чудесно да направи е да предостави всъщност инфраструктура и инвестиции в инфраструктура. Може би трябва да помислим за висшето образование в тази връзка и да видим какво е там съревнованието, така да се каже, частен и публичен сектор се конкурират е, професионалното обучение е, е, трябва да споменем в тази връзка. Естествено, много деликатен е баланса и основателни са някои тревоги и съмнения. FC е, и творческите индустрии. Им е, действително съществени възможности за разширяване на кредитирането е, в този сектор. Но въпросът опира до това е, дали ще сме в състояние да създадем този проект, който след това ще заслужава да бъде финансиран ние имаме е, много опит е, и е, работим много активно по отношение на инфраструктурата. Е, е, естествено става дума и е, не само за създаване на нова инфраструктура, за саниране и модернизиране на съществуващи вече сгради, да кажем, е, включително и инвестиционни проекти по отношение на доставчиците за определени промишлени предприятия как точно ще решим обаче проблемите, свързани е, с образованието е, и е, малките и средни предприятия? Естествено, ние имаме много жилъв и устойчив сектор на е, МСП. Въпросът е как точно да се е, предоставят кредитите, как е, да стимулираме МСП да освояват средствата, които биха могли да им бъдат отпуснати с цел обучение и образование на млади хора. Госпожа Ериксън спомена нашия семинар. Да, това е един добър пример за връзката между промишлеността, частния сектор и образованието. Около университетите, естествено, и във връзка с тях има много-много възможности и би трябвало да помислим за всички лостове, които можем да използваме, всички стимули, за да насърчим образованието и инвестициите в него. В Люксембург, да кажем, се направи вече много в това отношение. В Италия също има много действия в тази посока. И аз смятам, че сме във века на този вид дейност именно и ЕФСИ е, иллюстрира всъщност възможността за синергиен, е, синергетичен ефект, е, но ние все още развиваме тези възможности. Капиталовите фондове, капиталовото финансиране, отчасти средствата идват от комисията е, друга част е от нас. Е, но за да получите банков кредит, естествено трябва да демонстрирате една определена финансова дисциплина, след като сте разработили проекта и да кажем банката е решила, че може да го финансира. Много важно е, естествено, е, наличието на тази финансова дисциплина при дългосрочните проекти. Трябва да се има предвид това. И така, благодаря ви още веднъж за тази среща. Благодаря, господин Грубър, за присъствието. Благодаря ви е, за яснотата, с която се изразявате. Голямо предизвикателство е това за Европейски съюз, за парламента, за комисията, както и за Европейската инвестиционна банка. Надяваме се да можем да говорим и в бъдеще с вас. Вашата, вашия управителен съвет на банката и управителния орган съдържат съответни експерти, които ще ни помогнат и те са запознати с тематиката. Следващата тема, следващата стъпка, извинете, ще бъде една по-голяма проактивност, за да може да се задейства всичко това и мисля, че тази комуникационна кампания ще бъде изключително важна. Надявам се да я направим заедно с ЕИБ. Благодаря ви отново за присъствието. Благодаря на колегите от Европейската комисия за изказванията. Довиждане. Allora, colleghi, noi abbiamo Колеги, сега имаме една много интересна точка в дневния ред. Е, има едно представяне на едно изследване, стратегическо такова. Заповядайте, добре дошла. Това изследване е по темата културни европейски институти в чужбина. If you can, uh, sorry. A little silence, please. Sorry, because... Тишина, моля ви, тъй като продължаваме с работата. Лора, грация ancora репрезентантите на комисия. Отново благодаря на представителите на комисията и продължаваме. Поздравявам научните работници, които са тук, Йоланда Шмидт, и Клементина Дебъв, които ще ни представят това изследване. Искам само да кажа, че целта на това проучване е да разберем по-добре каква ще бъде стратегическата роля и координираната роля в някои сфери на тези а, културни институти на държавите членки, които да се впишат в една европейска стратегия на култура и насърчаване на културата в трети страни. Смятам, че е изключително важно това в този момент. Знаете, че имаме една нова стратегия за новата европейска културна дипломация. Така че това изследване днес е много важно, за да можем да водим дебат и диалог по новата културна дипломация. Комисарят Наврачич отново повтори това пред нас за едния месец, заедно с госпожа Могерини говориха по този въпрос. Вие сте се съсредоточили върху тази тема, какъв е потенциалът и каква е ролята, какви биха могли да бъдат добрите практики, какъв е челният опит, какви са моделите за сътрудничество, за участие в европейски проекти. Това е много интересно. Леоник, Европейската мрежа на тези институти, които са национални, е партньор на някои от проектите. Ясно е, разбира се, че това може да доведе и до събиране на едно място, на опит и насърчаване на културна идентичност и междукултурни отношения с трети страни. Заповядайте. А, имаме, мисля, трябва да приключим до 11 часа, за това ще ви дам достатъчно време. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо Коста. Аз също бих желала да благодаря на секретарията на вашата комисия за това, е, че ни покани е, е, да осъществим това изследване и да го представим днес. Основната цел, в крайна сметка, е да се създаде една нова стратегия за културна дипломация и културни е, взаимоотношения. Госпожа Могерини ще е, излезе с едно ново съобщение за е, е формите на културните е, е, отношения и културната дипломация през тази година. Изследването бе представено на веб страница преди около два месеца и междувременно вече получихме обратна връзка. Много институции в областта на културата смятат, че става дума за една стъпка напред във връзка с изследването на културните отношения в Европейския съюз. Някои дори наричат е, е, така, обобщението от резу... и заключенията е, Библия. Ще представя е, съвсем накратко за какво става дума в това изследване. Е, можем да кажем, че ние изследвахме преди всичко ролята, която културните институти биха могли да изиграят е, е, както е, и какви са, е, така да скажем, действията в рамките на европейското културно измерение, каква роля биха могли да изиграят в бъдеще културните институти в държавите членки. На този слайд ще видите 29 културни институти в държавите членки. Някои от държавите членки имат повече от един институт. По тази причина те са 29. Идеята за създаване на европейска стратегия за външни културни дейности на Европейския съюз – се роди е, всъщност в е, Европейския парламент. През 2011 година Европейския парламент е, прие една резолюция по тези въпроси и след това се подготвиха така наречените подготвителни действия. Подготвително действие за култура в рамките на външните отношения на Европейския съюз. След известно забавене стана това. И действително става ясно, че има редица култури и страни извън Европейския съюз, които биха желали да се ангажират в по-тясно сътрудничество с Европейския съюз в областта на културата. Така че е, в, тези, е, в това подготвително действие става дума за някои практически аспекти, за създаване на контакти и за подобряване на съществуващите вече до голяма степен е, това е, така да се каже, е, стимулиращият инструмент е, за всички институции, които работят в областта на културата, под егидата на Европейския парламент и на Комисията за култура и образование. Джили Лот всъщност подготви тогава едно становище във връзка с подготвителното действие за култура. И е, много важно е, естествено, да се проследи какво точно се случва с подготвителното действие, как е, на практика е, се реализират е, определени стъпки в тези рамки. Нещо, което е изключително е, важно за Европейския съюз, защото той е, е не само политически съюз, не само економически съюз, а една общност, е, е, която обединява хората, която е, им дава възможност да общуват помежду си в различни сфери, най-вече в областта на културата и съответно да представят своята култура извън границите на Европейския съюз. Този сектор всъщност покрива и образование, и спорт, и гражданско общество, и основните ценности на Европейския съюз, когато говорим за култура. Имаме предвид всичко това. И така, когато говорим за културното измерение на европейско равнище, е необходимо да се е, създават проекти, които да насърчават контактите между хората, е, които да насърчават взаимното разбиране, е, да насърчават е, диалога. Е, е не е толкова важно кой институт, национален институт точно ще представя своята култура. Важно е да се насърчават между личностите и между културните контакти. И инфраструктурата естествено е, е много важна с оглед на културните, е, културното действие. Благодаря, Йоланта е, Европейския съюз е, е, се отличава с огромно многообразие по отношение на държавите членки, по отношение на моделите на управление, включително и в областта на културата, начините за насърчаване на различни проекти. Ние имаме различни мисии. От една страна е, насърчаване на културата, насърчаване на националните характеристики, на спецификата на националните култури на държавите членки, а също и насърчаване на взаимоотношенията с е, е, културни институции и общества извън Европейския съюз. Ще видите, че е, е, имаме връзки с 184 е, страни извън в целия свят 2,3 милиарда със средствата в тази сфера. Службите са 2170. Много хора работят в именно рамките на това външно измерение на културата на Европейския съюз. Източното партньорство, южното партньорство. Определени региони са в центъра на вниманието, като обръщаме и внимание на образованието, на миграцията, на интеррелигиозното сътрудничество, разбиране на културната специфика. няма а, е, специфичен мандат е, за, а, е, по отношение на нашите служби, и, а, които изпълняват определени мисии. Важното е да се осъществяват именно тези културни дейности в контекста на това, което ви казах. Юник е сравнително млада мрежа. Има около 50 кластъра в целия свят, но седалището, центъра е Брюксел. Опитваме се да бъдем по този начин основен играч в сферата на културата в не само в Европа, но и в цял свят. И да ускоряваме е, взаимоотношенията между културните институти, е, културните процеси, е, връзките в сферата на образованието и културата. Естествено, че е, разчитаме и на европейска помощ по отношение на е, финансирането. Е, Има и 95 е, е, културни института, които са е, извън рамките на Европейския съюз, които са клъстъри всъщност в мрежата те са включени в проекта, както и европейските кластъри, които са, може би, най-големите, но Съключението ни е, че културните институции биха могли да изиграят е, много по-голяма роля е, като е, културни кластери във връзка с делегациите на Европейския съюз. Последният случай или така най-скорошния пример, който мога да ви дам е, е Тунис. Там е, се работи по една културна програма е, е, между Министерството на културата на Тунис и е, делегацията на Европейския съюз. А сега ще дам е, думата е, на е, моя колега, която ще представи слабостите и силните страни. Как културните институти биха могли е, да допринесат за една по-добра политика в най-общия смисъл на думата. Е, културните институции е, създават много възможности, те насърчават, те стимулират в много отношения, но същевременно има и някои слаби страни в известен смисъл културните институти и кластери биха могли да компенсират някои от слабостите в работата на европейските институции, макар че до голяма степен те се опират на работата на, и на сътрудничеството с делегациите на Европейски съюз. В момента има 40 е, делегации и една голяма част от тях работят и в сферата на културата, но има и такива, които всъщност изобщо не работят по въпросите на културата. Така че в такъв случай ние препоръчваме да се създадат връзки с Министерство на културата на място, с културни институти, и образов... учебни заведения. Имаме добри примери за това как Европейския съюз би могъл да предостави много по-добри възможности за работа в сферата на образованието и културата извън своите граници. Още преди подписването на е, римските е, договори е, имаме чудесни примери е, за работа е, с е, гражданското общество, с е, образователни институти, културни институти. Е, естествено, трябва да е, съществуват връзки с в кавички културните оператори е, в съответните страни. Много важно е да подчертаем, че е, е, трябва да търсим е, е, едно сътрудничество на основата на доверието. Трябва да бъдем надежни партньори за е, партньорските институции в съответните страни. Те не търсят някой, който да ги назидава или който да им диктува определени действия. Те търсят истински партньорства които целят подпомагане на културата в най-общия смисъл на думата. Разполагаме с съответната експертиза и в рамките на делегациите, както и в рамките на самите културни институти и в съответните страни. Така че е, е, става дума най-вече за е, едно взаимно консултиране, е, когато говорим за експертиза в този смисъл. Е, е двете страни, е, от една страна европейските институции, културни институции и тези извън Европа, е, би трябвало да се обогатяват взаимно с е, експертен опит. Е, в момента е, това, което прави впечатление е, че няма определен мандат за работа с културните институти на място в страните, би трябвало да се помисли за промяна. Това означава, че всъщност нямате така да се каже, ясно формулирана мисия, нямате културна програма, е, няма е, някакъв конкретен план за действие. Ето, обикновено, така да се каже, в е, програмата за работа това е последната точка някъде записана в края. Голямата част от тези институти искат да отговарят на тематичните и географски приоритети на Европейския съюз. Европейския съюз иска да се съсредоточи върху своите съседи, както и да те стратегически партньори. Културните институти подкрепят този подход. Каква е една от заплахите? Една ще очертая, макар че са много, Става дума за монополизация от страна на големите културни институти. Те са много големи, 4 до 7 има такива, с големи бюджети, с много е, офиси. Т.е. те могат да мобилизират е, и монополизират голямата част от средствата за култура в чужбина. А трябва да се отварят възможности и за други оператори в тази сфера, които работят от европейска гледна точка. Сега, що се отнася до препоръките? Културните институти изпълняват проекти и могат да играят своята роля. И Европейски съюз и държавите членки могат да извлекат полза от събирането на ресурси на едно място и споделянето на опит. Това ще надгради над уменията и ще даде по-голяма видимост на Европейския съюз с мероприятията в трети страни. За да има сътрудничество между институтите на Европейския съюз и културните институти, смятаме, че трябва да бъдат заложени няколко принципа. Първо, трябва да се обърнем към правителствата и да поискаме да се даде мандат на тези културни институти да се занимават с европейски въпроси. Трябва да има изричен мандат за европейски въпроси. След това всички дейности трябва да бъдат в рамките на подготвителните действия, които споменах. Тоест, проекти в сътрудничество с други културни институти, а не само в защита на културните интереси на държавата, чийто институт е разположен в тази съответна трета страна. След това културни институти с европейска мисия би трябвало да подпишат меморандум за разбирателство с Европейската комисия и с СВД, където ясно да е записано какви ще бъдат задълженията на страните. На четвърто място културните институти трябва да работят с други НПО, частни организации, обществени организации. По този начин ще имаме по-голямо покритие в Европа на мрежи от такива институти. Други културни институти трябва да участват и в проекти извън Европейския съюз, като по този начин отвоят, отруят и така нататък ефекта. Трябва да се дадат стимули на тези институти, да им се даде финансова помощ, експертни познания, за да може проектите да бъдат общи, да събират средствата на едно място, да бъдат европейски и да разпространяват европейските ценности. Трябва да има и повече прозрачност и процесите на обществени поръчки да бъдат открити и справедливи. Трябва да се отговаря на три критерия за правоучастие, за да се отпусне финансиране. Културният институт също трябва да има свое собствено финансиране. Трябва да се покаже възможност за обща работа. Трябва да има баланс между големите, средни и малки културни институти, за да участват и малките, а не само големите. Трябва да има също клауза, в която да се казва, че трябва да се използват в оптимална степен подизпълнителите. И накрая, последно наистина, за да може Европейския съюз да приложи нова стратегия, ние изготвихме пилотни проекти. Те могат да бъдат апробирани, за да се види кои работят и кои не. Стратегия да не може да е еднообразна, трябва да се видят спецификите на регионите. Обсъждахме с културните институти и установихме, че те искат да работят заедно с европейските институции в държави, където срещат проблеми. Трябва да се създаде Дом на Европа в Иран. Както знаете, Иран се отваря и иска да има връзки с други страни. За момента само един културен институт има а, офис в Техеран. Няма европейска делегация. Така че ето ви една отлична възможност да се създаде Дом на Европа при обединяване на всички национални културни институти, които да предлагат а, заедно своите услуги, съвместни събития да организират, образователни услуги съвместни. Thank you very much. Grazie, grazie davvero. Благодаря. Има предпоставки наистина за задълбочена работа и за да може вашето изследване, което включва поне 30 на примера и залага на различни дейности между и отношенията между институциите е и дейност най-общо. Много ми хареса, че говорите за слабости. Ehm, le esperienze già fatte conosciamo bene. И силните страни знаем какъв е опита. Знаете, че това е пилотен проект, който се роди тук. Нарече се повече Европа след това този проект. Еоник се включи там, тази мрежа, която и вие споменахте. Може да стане по-стратегическа тази роля в рамките на новото културно измерение. Това, което ми е интересно също, че споменахте, че институциите нямат в статута си, в устава си мандат, а, експлицитен мандат за европейската култура, защото те насърчават техния език, тяхната страна и разбира се, така трябва да правят. Те са национални, но явно нямат европейски мандат. Това е много важно. Сега давам думата на колегите, които са я поискали. Кидонов. Ако искат думата, разбира се. Защото и за Ориенте, еко. Може би. А, колегата Двер. Хвала за представител. Благодаря ви за представянето. Имам въпрос. Кои са основните ценности, върху които почива културния диалог онези, които представихте вие, не са сред първите. Първите ценности, върхото почива европейската култура. Има ли други? колеги? Ehm, Voglio fare una risposta a e magari illustrare qualche aspetto. Искате ли да отговорите? Аз ще задам въпрос Зададохте един въпрос за достъпа до мрежата на институти, е, за да им се опуснат европейски средства. И да няма монополизация от страна на големите институти. Какви препоръки може да дадете там? Още нещо Казахте, че днес в някои държави, не всички, имат а, културни институти, някои имат. Хубаво ще е да има наистина общи действия тук, защото говорихте за Иран или други държави, където няма нито делегация, нито културни институти. Институтите могат да се подкрепят взаимно. Европейската култура е многообразна, културните оператори също са многообразни, но те могат да работят заедно посредством нещо като културен европейски институт, нещо като посолство на културата, което да насърчава другите държави. Когато говорихте с различните институти, какво мислят те? Готови ли са на такава стъпка? Чувстват ли се част от това измерение? Те казват, че няма мандат, така ли? Okay, thank you for your questions. Благодаря за въпросите. Европейските ценности. Когато говорим за европейски ценности, говорим за ценности, споменати в договора за учреждаване на Европейския съюз. Говорим за тези, които са изброени в трети член и 21 член. Мога да ги изброя. Демокрация, върховенство на закона, неделимост на правата на човека и всеобхватност, зачитане на човешкото достоинство, равенство, солидарност, зачитане на принципите на хартата на ООН и основни права. Okay, okay. Okay, um, well, we're... И така, Връщам се към това, което казахте за моделите на сътрудничество. Говорихме с културните институти по този въпрос. Те казаха, че имат нужда от един гъвкав модел на сътрудничество, който да е многостепенен. Не е нужно всички културни институти да участват, да бъдат представени във всяка държава. Онези, които са най-заинтересовани, могат да бъдат и онези, които имат възможността да го направят. Така едни институти ще, го, ще работят от името на други. Например, в Тунис има 5-6 културни института. Някои от малките не работят изобщо, тъй като нямат офиси, но посредством тези проекти те успяват да участват дори в държави, където обикновено нямат присъствие. Моделът е смесен. Присъствието не е задължително. Заинтересованите могат да участват. И по-малките да бъдат, ако се интересуват, разбира се, част от проекта. Тиран Иран повечето са заинтересовани и само те могат да влязат в този дом на Европа, не е задължително да има 28 такива. Чудесно. Има ли други въпроси? Вижте, е, два дни работихме много активно и може би колегите малко са се поизморили и не им идва желание да се изкажат. Смятам обаче, че това изследване е изключително интересно Заповядайте. Заповядай. Да, аз исках само да задам един въпрос и той е свързан с разликата. Защото някои ценности са споменати като част от основните ценности на Европейски съюз, тук на вашите слайдове, обаче нито един от основните права които споменахте, е изброен. И затова ви попитах. Всъщност това беше въпрос. Исках да разбера защо едни са записани, други не. Обеден съм обаче, че ще насърчавате развитието на всички ценности, върху които почива Европейския съюз. No, of course you... Oh, sorry. Извинете. Okay. No, I would like to respond to that. When we talk about fundamental... Исках да ви отговоря, когато споменахте основните ценности. Разбира се, е, това е един слайд, не може да поместим целият текст в него, но основното, което искахме да кажем, е, че един от пилотните проекти е, ще, ще бъде да се разглеждат е, основните ценности на Европейския съюз в е, други страни, които биха изявили желание да го направят. Разбира се, не мога да поместя цялата тази информация, защото иначе слайдът ще стане твърде гъст. Е- да, разбирам възражението. Казах се тук, че са споменати някои конкретни неща, ценности, права, е, които са само част от всички, не всички. Е, има различни становища по въпрос, има... Така че разбирам вашето възражение не са записани у нези, за които се говори по-рано. Някои от примерите са свързани с основните права, други са свързани, например, с избягване на дискриминацията, така нататък. Така че мисля, че колегата просто говореше, че списъка ви не е същия като основния. Мисля, че се разбрахме. Ценностите, всъщност смисълът, извинете, на това изследване е голям и ще е добре да използваме активно всичко това. Говорим за културната дипломация, вие се съсредоточихте върху нея. Често говорим за това и в нашата резолюция, която припомнихте, също го казваме. И казваме, че Делегациите на Европейския съюз трябва да разполагат с повече компетентности, умения, мисия, дори формална, в сферата на образованието. Ще се срещна с новата делегация между Европейски съюз и Тунис за отношение тя. Имаме парламентаристи от Тунис тук и в рамките на деня мисля, че ще се отдели цял ден точно на образованието, културата и така нататък. Мисля, че а, тези институти познават добре унези, които се, са по места, опитът им е безценен. Много ви благодаря за присъствието, за работата ще има възможности да го представите това изследване и на други места. Благодаря. Добре. И бе успешна работа. Okay. Sorry. Uh, we finish our meeting. Thank you to everybody. Приключваме с заседанието. Благодаря ви за присъствието и за участието. Не знам дали комисията иска да се изкаже. Да, може да чуем комисията. Не исках да ви подценявам. Заповядайте. Имате две-три минути. Благодаря, госпожо председател. Ще бъда кратък. Комисията приветства този доклад. Моментът е изключително подходящ за него, защото, както знаете, работим по съвместно съобщение с СВД относно външните отношения в областта на културата. Както казах, в момента се работи по съобщението, но мога да ви кажа от сега, че то ще се основава на контекста на хората. Това е един нов метод на работа, който бе предложен и от Европейския парламент, метод от долу нагоре и в него комисията ще има основна роля – между другото, сътрудничеството с тези културни институти, тук трябва да ви кажа, че те подготвят много действия, за това се под... Е, извършиха много консултации в а, държави членки, с заинтересовани страни, но и в трети страни в а, тези държави. Също така по Творческа Европа се финансира проект с ЮНИК, за да се засили капацитета на ключовите ни партньори при изпълнението на стратегията. Затова ние работим съвместно с ЮНИК мрежата, която в момента разработва нова стратегия, съответстваща и на нашите намерения. Така че приветстваме тази дейност също. И накрая по инструментите за партньорство. Започваме платформ, работа по платформа за култура, в която ще участват културните институти. Тя ще служи за консултиране на европейските институции, но също така ще е в полза и на културните институти и ще предоставя възможности за културно обучение. Така че казвам това, за да иллюстрирам, че културните институти винаги са били част от нашата работа. Ще работим с, с, с тях в тяхно сътрудничество и се надявам то да продължи и за бъдеще. Благодаря. Благодаря много, господин Бекар. От звеното по култура и култура и новаторство. Вчера го казах, днес пак ще го кажа, казахме го и на комисаря. Става дума за тясно сътрудничество по новата стратегия, сътрудничеството между върховния представител Могерини, нейната дирекция, дирекцията по култура и образование и тази за сътрудничество. Мисля, че работата заедно ще бъде много положителна. Вече се, вече е готова тази платформа или поне нейното стартиране. Еоник ще участва. Трябва да се действа, за да се подсили културата във външното измерение. Благодаря ви за изказването. Искам да припомня на всички и приключваме. Следващото стане на 14 март в 15 часа и Il 15 marzo. И пак 15 март от 9 до 12.30. Не, грация, молте. Много благодаря на всички, благодаря на секретарята, благодаря на Департамента по политиките за изследването, благодаря на Европейската комисия и благодаря на всички преводачи. Благодаря. И сега ще ви помоля да излезете от залата, тъй като ще продължим със на координаторите